А, извинявам се, в 11.30 ще гласуваме утре по тази точка. Сега следващата точка, доклада на колегата Власък, регионалната политика като част от по-широк спектър от схеми за държавно подпомагане. Докладчик има думата. Пане председající, vážení колегове, пане komisaři. В рекордním час... Господин председател, господин комисар, колеги, тъй като времето като имам пред времето, което трябваше на комисията да изготви съответния документ, ние разполагахме с много малко време за подготовка на доклада. При все това го направихме, което означава колко важна е темата. В тази процедура парламента изпълнява само съвещателна роля. И искам да повторя, че това е демократичен дефицит в процеса на взимане на решение в Европа. Нещо, което трябва да бъде отстранено бързо в основното законодателство. В правилата за регионални помощи предстоят много промени. В сравнение с предишния вариант, положението е много по-добро. Отразени са препоръките от нашия предишен доклад и практиката в Европейския съюз. Ще спомена промяната на процента от 45 на 42% за допустимост на големия бизнес в морските райони. Също възможността да се използва рисков капитал при държавните помощи. Също така, новите инвестиции, извършени от големите фирми в морските райони, вече могат да бъдат подпомагани. Това са все стъпки в правилната посока. При все това, не сме съгласни с оценката на ползите от инвестициите на големите предприятия. Сегашната практика е прекалено сложна и може да обезкуражи големите предприятия и фирми. Ако запазим промените, ще е много странно. Първоначално разпоредбите бяха насочени само за малкия бизнес. Ако едно голямо предприятие кандидатства за регионални помощи, това не означава, задължително, че големите предприятия трябва да преодолят повече пречки. Ако комисията се отказва от строги правила за малки и средния бизнес, може би трябва да направи същото и за големия бизнес. Не трябва да има двоен аршин. Искам да се спра на един друг въпрос, повдигнат от комисаря Алмуни, който е засегнат и в доклада. Според господин Алмуния, политиката на сближаване и регионални помощи не трябва задължително да бъдат взаимно допълняеми. Смятам, че това е проблем. Проблемът е, че използваме различни изходни данни, използват се различни карти на помощта, за различните политики, има различни правила. Също и различните области на политиката, свързани с лично ниво на бюрокрация. Искаме да има единни срокове, единни правила за възстановяване на държавна помощ при преместване на даден бизнес – Знам, че комисията следи дебата за новите проекта соки Остават някои теми, които трябва да бъдат приключени. Не е преодоляна бюрокрацията все още. Надявам се, че ще бъдем по-практични и комисията ще бъде също по-практична. Благодаря на докладчика. Спонтанни изказвания. Госпожа Санчес Смит е първа. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. За втори път тази година споменаваме реформата на държавните помощи в регионалната политика, които събуждат големи опасения. Ние е, си даваме сметка, че не трябва да се поддържат загиващи предприятия с държавни помощи. и Държавните помощи много често обект на остра конкуренция между местните властни и трябва да се прилагат стриктни правила, за да се спазва конкуренцията. Ние сме против ползването на държавни пари за изнасяне на производствата извън Европейския съюз. Защо Европейската комисия дава с едната ръка това, което отнема с другата? Защо отпуска повече средства от структурните фондове на регионите, които имат затруднения, от друга страна пречи да се раздава държавни помощи. Фаворизират се някои предприятия. Важното е да помощите са важни за економиката на съответната територия. Важно е да има специфично третиране на граничните зони. Благодаря ви. Госпожа Клеве poročevalcu kolegu Vlaseku, eh, tudi kot, njegova. Искам да благодаря лично на докладчика, господин Влашек. Аз бях докладчик в Сянка по темата. Преди е, той се е грижил за това парламентът е, ефективно да откликва на работата на комисията в областта на регионалната е, държавна помощ. Комисията по регионално развитие винаги е подчертавала нуждата от повече прозрачност по-ясни връзки между политиките на помощ в Европейския съюз и други политики, като например тази за сближаване и регионално развитие. Комисар Алмуния също е изтъква това. Обаче е нещо много важно и в светлината на регионалните държавни помощи в новата финансова рамка, защото а, економиката ни трябва да, да, да се развива в условия на ясни правила. И е, е и е работа на европейските институции да осигурят такива правила. Господин Банки е следващия оратор. Няма микрофон. It's good. Thank you. Okay. Uh, tisztelt képviselőtársaim elnök úr! a jelentéstevővel egyetértek abban Господин председател, колеги, съгласен съм с докладчика. Сега не е най-подходящия момент да се занимаваме с държавното подпомагане а не и най-доброто време, най-подходящото време е да намаляваме регионалните помощи. Трябва да подкрепяме най-бедните райони, това е вярно, но а, нези. които до сега са получавали а, помощи, а по новите правила няма да, да а, получават, какво можем да кажем за тях? Въвеждаме една изцяло нова система, която трябва преди всичко да отрази какво е необходимо на Европа за, за целите на развитието. Господин Ферейра, заповядайте. Господин Ферера, благодаря. Държавните помощи понякога бягват от демократичното управление в държавите и отварят вратата на диктатурата на пазара. Много често правилата не дават възможност държавно подпомагане да се насочва да, да, възможно държавното подпомагане да се насочва към големи частни предприятия, което и особено мултинационални предприятия, които се изнасят в други региони, оставайки зад себе си безработица и разруха. Държавата трябва да подпомага преди всичко най-уязвимите, най-слабо развитите региони, за да гарантира економическо и социално сближаване, борба с неравенството. И за това държавното подпомагане не трябва да толерира подобни отклонения. Госпожа Базеско. Благодаря, господин председател. ако се използват както трябва, държавните помощи могат да допринесат за увеличаване на конкурентоспособността на Европейския съюз. Смятам, че те трябва да се насочват към най-слабо развитите региони и в секторите, където може да се да гарантират економически растеж. Отпускането на държавни помощи е, трябва да се съобрази с е, приоритетите в кризата в момента. Трябва да се намали безработицата, особено сред младите и тъй като бюджета в повечето държави членки е ограничен, той трябва да се използва максимално ефективно. Именно за това съм за упростяване на правилата за отпускане на държавни помощи и за по-добра информация на националните власти за техните задължения. Да. Благодаря комисията, господин Шемета. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, приветствам доклада Власък за регионалната политика като част от по-общата рамка на подпомагане в държавите членки. Приветствам факта, че в този доклад се отчитат и становищата на Комисията по економически въпроси и Комисията по социални въпроси и заедост. В доклада се засягат въпроси, които са важни и за комисията във връзка с определенето на правилата за регионални помощи за периода 2014-2020. Целта на насоките е да се насърчи развитието на районите в неравностойно положение в Европа, като същевременно се гарантира, че помощта няма да доведе до накърняване на конкуренцията, търговията на вътрешния пазар. Те трябва да позволят на комисията да постави акцент върху случаи, които са свързани с големи помощи, които могат да окажат сериозно въздействие върху вътрешния пазар. Държавите членки могат да е, използват малки помощи без е, предварително проучване от комисията. Този режим ще обхване по-голяма категория мерки и по-големи суми на помощта. Както се казва в доклада, осигуряването на последователност между политиката на сближаване в Европейския съюз и политиката за държавни помощи е от ключово значение. Ето защо разглеждането на всички права за държавна помощ и модернизацията на нейното изпълнение ще осигури адекватно изпълнение на политиката по сближаване. Трябва да се отбележи, че политиката на сближаване и политиката за контрол на държавните помощи са с различен характер. Те трябва да са последователни, да, но не идентични. Друг елемент на реформата е по-рестриктивния режим за големия бизнес, инвестиционните проекти в морските области, райони. Тези инвестиции има по-голяма вероятност да ведат до накърняване на конкуренцията и не са толкова ефективни като инвестициите в малки и среден бизнес. Точните условия на режима все още се обсъждат. Отчитайки заключенията на Европейския съюз от февруари и след разговори с мнозина заинтересувани страни, се взе решение да се увеличи нивото на обхват спрямо първоначалното предложение. Поне 45 на 100 и да се предвиди мрежа с защита, като цялостният обхват на населението достига до 47 на 100. По този начин, според мен, ще можем да поставим акцента върху регионите, които се нуждаят най-вече от нови перспективи, като даваме възможност на държавите членки да преодолеят неравенството между гранични райони, изолирани области и острови. Приемането на правилата е за втората половина. Комисията иска да даде срок до юни 2014 година за картите, за да могат държавите членки да преминат към нови режим от 1 юли 2014 година. Окончателният вариант се още обсъжда в комисията и може да бъде променен. Благодаря ви, господин комисар. С това приключваме дебата по тази точка. Гласуването е утре в 11.30. Стигаме до последната точка от дневния ред. Доклада Хигинс, електронни тол такси и винетки за леки автомобили.